За днес не са ми предложени а, е, изменения. Също така и за утре. За сряда. Групата на ЕКАРЕ поиска изявлението на комисията и съвета, съгласно член а, е, а, е, 50 е също страна членка да бъде поставено като първа точка от следобедното заседание и това да бъде приключено а, а, с резолюция на право. Господин Лонес поиска думата. Благодаря, господин председател. Ето, а, ще се наложи да водя най-важните за мен преговори, най-важните, които някога съм водил в рамките на Европейския съюз, а именно преговорите за Брексит а, има вече мнозинство, да, има, да сме твърди в а, тези преговори и ние точно това мислим да направим а, спрямо Обединеното кралство. Следващата, седмица а, доколкото разбирам, господин Верховщад ще бъде е, координатор на заседанието. Много странно. Изненадан съм, нямаше гласуване. Как може да не спомена тук за липсата на демокрация. Как може да се избере преговарящ по един толкова недемократичен начин? надявам се госпожа Гростет да приеме, ако има такава номинация. Благодаря. Кой иска да се изкаже в полза на предложението? За предложението? Заповядайте, господин Нот. Uh, господин председател, бихме искали да, да подкрепим предложението на ЕКР. Не мога да повярвам, че председателския съвет е избрал господин Ферховщад за лицето, което ще преговаря от името на Европейския парламент. Член съм на Европейския парламент от 6 години, слушам съм нееднократно излиянията на господин Феховщата и мога да ви уверя, че той не е добър приятел на Обединеното кралство. Последния път, когато взех думата, тук ви казах, че трябва да запазим спокойствието си, да постигнем възможно най-добра договорка. Номинацията на господин Ферховщат няма да е положителна нито за френските фермери, нито за британските производители на автомобили. Така че, моля ви, нека да преосмислим тази кандидатура и да намерим някаква по-неутрална личност за този пост. Der Antrag, Augenblick, der Antrag lautet един момент искането е подготовка на преговорите при искане за действие на член 50 от страна на една страна членка. Това би било чудесно, ако член 50 беше задействан от страната членка, но това все още не е така. Не знам как внасяте това предложение изменение в дневния ред. Господин Гонзалес Понс обаче иска да се изкаже против искането. Благодаря, господин председател. Първо, не разбирам тези забележки за прилагането на член 50 и избора на господин Ферховщад. И въобще тук говорим за неща, които въобще още не са се случили. Въобще не ни е представено искане по член 50 британското правителство поиска две години за евентуалното прилагане, мисля, че ние тук не можем да ги решаваме тия въпроси за два дни. Ситуацията е много сериозна. Също ми се струва доста така произволно, то е един толкова важен въпрос, да го решаваме, ей така, набързо, през куп за грош. Сплъскваме се с много тежък проблем. Има парламентарна криза. Мисля, че всичките комисии трябва да заседават и парламента трябва да води дебати. Трябва по-добре да се организирате, ми се струва, ако искате парламента да говори наистина по член 50. И също ще има и изслушване на новият британски комисар, който е част от европейските институции. Ами направете едното или другото, не две противоречиви неща. Поискано е поименно гласуване за искането. Ще ви помоля да си приготвите картите за гласуване. електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването в такъв случай. Е Искането се отхвърля. За сряда групата на социалистите и демократите е, иска е, изявление на комисията и съветно относно европейската политика за реиндустриализация с оглед на последните случаи с е, Caterpillar и Енстрам да се разгледа като първа точка от дневния ред. Дебата трябва да приключи с резолюция, която да бъде гласувана на първото заседание през октомври. Е, срока трябва да бъде удължен с 24 часа. Господин Питева. Преокупатисими. per gli effetti devastanti sul Действително, изключително сме притеснени от потрясаващите последици от кризата с Caterpillar в Белгия и Алстъм в Франция. Има истинска криза на пазара на труда, тъй като хиляди работни места ще бъдат закупени. Ето защо е важно задължително да обсъдим темата и да впишем в един по-общ дебат, свързан с кризата на индустриите в Европа. Имаме нужда от една европейска политика, която да се преодолее тази криза. Колегата за предложението. Eh, Благодаря, господин председател. Колеги, въпросът, който беше поставен от социалистите и демократите, е, спрямо от лицето на господин Питела, е напълно оправдан. Наистина, говорим за една катастрофа. Над 2000 работни места са заплашени, както и много други, свързани с а, доставчиците и с услугите. Така че наистина трябва да има дебат по темата. Знаем, че Caterpillar е а, печеливша фирма, печеливша предприятие, което дава все по-големи дивиденти на своите акционери. И това е явно за сметка на работещите там. За това ние подкрепяме предложението на социалистите и демократите. Против предложението господин Каса. Благодаря ви, господин председател. Действително, положението е много притеснително. Съгласни сме, че трябва да проведем дебат, но докато не разполагаме с нужните ни сведения, смятам, че резолюцията не бива да бъде изготвена на този етап. Тоест, съгласни сме, че имаме нужда от дебат, разполагаме с необходимите методи, които сме прилагали в миналото за Каталпирал има възможност да използва Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Това отново може да се направи в този случай. А но смятам, че е не добре да се излиза с резолюция, така, против резолюция, но за дебат. Господин Мариас, вие искахте е, да вземете думата по процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. искам да кажа, че гласувах за ЕКР, но системата не работеше, когато гласувах. Така че, моля ви, вземете предвид моят положителен глас. Okay. Добре, ще го включим това в протокола и ще помолим техниците да проверят как работи системата за гласуване. Нека сега да гласуваме е, предложението на господин Питала, който е за. Моля да гласува. Господин Вебер? Извинете, че прекъсвам. Ние помолихме да гласуваме отделно за резолюцията и за дебата, защото ние сме за дебата и против резолюцията. Благодаря тогава за напомненето. Е, извинете, колеги, гласуваме отново. Е, предложението на господин Питела е, е дебат сега, резолюция на първото заседание през октомври. Който е за това предложение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Мисля, че трябва да проверим. Моля, моля, гласувайте. Гласувайте по предложението на господин Питела. Дебат сега, резолюция през октомври. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Предложението се приема. В такъв случай заседанието се удължава до полунощ. Съветът обаче не може да ни гарантира присъствието си на това заседание, на заседанието сряда след обяд. А, но аз мисля, че е, тъй като всяко правителство разполага с достатъчен брой министри и длъжностни лица, и би, председателство би могло да ни осигури присъствие. групата на Обединената левица иска за четвъртък да се изтегли от четвъртък след обяд въпроса за след обяд да се разгледа въпроса за културното разнообразие. Заседанието започна в 8 часа и да се разгледа допълнителната тема. Господин Лопес има думата. Eh, eh, Благодаря, господин председател. В четвъртък сутринта ще има важен дебат по два документа на Комисията по заедостта. Е, в този момент, когато в Европейския съюз има 30 милиона безработни, е, определено не разбираме защо разделяме устния въпрос от този дебат. И този устен въпрос е прехвърлен за четвъртък след обед. Бихме желали двата документа да бъдат разгледани заедно сутринта. И да. И после след обед пак да говорим за пусния въпрос. Питер, Хескилиотис. Eh, господин Скириотис. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, говорим, разбира се, за много сериозна тема. Милиони работници се трудят и живеят при много тежки условия в момента в Европа и действително трябва да се уверим, че има възможност, възможно най-всеобхватен дебат. Господин Каса. Благодаря, господин председател. Разбирам, че темата е много важна. При все това имаме много други по-важни доклади за сутринта. И не сме съгласни, че трябва а, сутрешния дебат да отпадне. Смятам, че трябва да има достатъчно депутати четвъртък след обед тук. Не забравяйте, че четвъртък след обед по принцип трябва да присъстваме тук на работа. Лопес, който е съгласен с предложението господин Лопес, моля да гласува. Против? Въздържали се? Проверяваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Предложението се приема. В такъв случай, в четвъртък започваме в 8 часа. И променяме дневния ред така, че схеми за минимален доход в Европейския съюз ще се разгледат четвъртък от 8 часа. А, а, доклада на Комисията по култура ще се разгледа след обяда. Нямам други а, предложения за изменения в дневния ред. Господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Искам да обърна внимание върху един ден, особено важен за Европа. На днешния ден, преди 333 е, е, години, е, полската армия, водена от Ян Собиески, защитаваше град Виена от блъст на турските войски. По този начин той е, спаси Европа от турско нашенствие и исламизация. Знаете, че под турско робство живееха страните в Източна Европа и на Балканите. Искам да напомня за а, храбрите защитници а, а, на, на Виена а, и да напомня за извършеното от тях голямо дело. Не знам това какво общо има с дневния ред. Е, вие, колега, обикновено сте много добре запознат с дневния ред и непрекъснато го цитирате, но сега по пропагандни причини вие злоупотребявате с него. Преминаваме към дебата по доклада на господин а, а, Ланген а, към нова концепция за енергийния пазар. Думата има докладчика. Господин Ланген, имате думата. Веднага започвам.